Państwa, możemy chyba, czy powinniśmy już rozpocząć. I така, уважаеми колеги, нека започваме, тъй като е почти 9.15. Надявам се, че не сте изплашени от богатия дневен ред и многото досиета, които трябва да, да преминем преди лятната почивка. Така обаче с чиста съвест може да се впуснем във вакансията, но още нямаме вакансия, така че надявам се някои колеги още да дойдат. И така, приветствам ви на нашето заседание. Дневният ред е много наситен днес но се надявам добрата организация, добрата подготовка на секретарията да ни позволят да се справим с този дневен ред. Има ли забележки към дневния ред? Няма възражения. Добре. Искам да ви напомня, че заседанието се предава по интернет. По отношение на съобщенията, Искам да ви кажа, че имаме 16 езика за превод. Чешки, естонски, латвийски, малтийски, словански, слова, сло, словенски и словашки нямаме превод от тези езици. Господин Клезос не е сред нас и искам да кажа, че той прекрати своята работа, своя мандат в Европейския парламент. Желаем му всичко добро за неговата бъдеще. Благодарим му за сътрудничеството до момента. И би било хубаво, ако имахме толкова повече членове, които да работят така добре, както господин Клесос, особено на такава възраст. Освен това, госпожа Марит Полсън ще прекрати своя мандат на 30, на 30 септември. До тогава обаче имаме малко време. Тя до тогава трябва да приключи два важни доклада. Е, тя сте ни липсва. Но с нея ще се спогуваме през септември дирекцията ни за правни актове ни каза, че с, с съвета и с комисията сме се споразумели да приемем коригентумите. Имате в папките си материалите, те са в, по смисъла на член 231 Директива 1308 от 2013 година трябва да бъде коригирана на три места е, в член 230 алинея 1 в буквите C и E, както и в приложение 2 и приложение 7а. Има определени формулировки, които при споразумението трябваше да бъдат уточнени. някои, някои елементи от съдържанието, бяха, беше, от съдържанието бяха загубени. Това е техническо напасване. Директивата от 2013 година трябва да се промени, трябва да се коригира на две места. Имате предложенията за изменения във вашите материали. Те са описани в подробности. Тези поправки са предложени най-напред от комисията, т.е. те трябва да се приемат от комисията, след това да се приемат в пленарна сала, но а, ние трябва да ги обсъдим като комисия по селско стопанство. И така, ако няма възражение, до края на днешното заседание предлагам да приемем тези поправки. Това са технически уточнение, но процедурата изисква да действаме по този начин. Протоколът от 26 и 28 май, от протоколът от 8 юни и от 16 и 17 юни, тези протоколи са налични. Ако нямате възражения, протоколите ще бъдат за приети. И така преминаваме към точка четвърта, а това е именно доклада за мисията на комисията до световното изложение в Милано. Мисля, че госпожа Агилера Гарсия е, ще иска да вземе думата. Аз водих председателството в първата част на посещението. След това госпожа Гарсия пое председателството, тъй като аз трябваше да пътувам. Господин Декастро по лични съображения не можеше да присъства, да вземе участие в посещението. Така че не бяхме всички в това, на това посещение, но за съжаление нещата се случиха както се случиха. Може би да направя кратък коментар. В последствие сега давам думата на госпожа Агилера. Bueno, Благодаря, господин председателю. Бих искала да започна с следното. От Имах възможността заедно с председателя на нашата парламентарна комисия да бъда в Милано и след това да продължа аз като председател. Разполагате с доклада, с отчета, който подготвихме и който ви е предоставен от секретарията. Използвам да благодаря и на, за чудесно свършената работа от страна на секретарията. Те избраха чудесно не само павилионите от изложбата, които трябваше да посетим, а и много добре бяха организирали допълнителните мероприятия, които придружаваха нашата програма консорциума Горгонсола, както и центърът Фратели Бранко. Както музеят, както центърът Бранко, така и консорциума Горгонзола, Горгонзола всъщност обсъдихме европейските мерки за защита на указанията за происход. Моите поздравления отново за това. Нашият координатор Пауло не беше сред нас и много ни липсваше, защото той е нашата алма матер, така да се каже. Той вложи много усилия в организацията на изложението и, за съжаление, накрая по лични причини не можа да бъде сред нас. Беше изключително приятно прекарване, много опит, много полезен опит натрупахме Искахме даже да продължи още нашето посещение, защото в павилионите успяхме да добия впечатление от интересни практики, земеделски практики. Аз лично мога да се похваля с това, че в крайна сметка останах с впечатлението, че това не е само световно изложение, а и център на много лекции и всякакъв друг вид обмяна на мнения и положителен опит. Нека това да остане като, да пребъде като практика и при организирането на следващи съскостопански изложения. Това е от мен. Отново искам да завърша с благодарност към секретарията моите благодарности, лично от мое име и от е, депутатите, които ме придружаваха Аз самата, като депутат и като частно лице, възнамерявам и за в бъдеще да посещавам този вид изложения, тъй като е изключително ценен център за информация за това на къде и как се развива селското стопанство. Благодаря. Przewodnicząca stwierdziła, е, sprawozdanie zostało теж. Да, благодаря. <clears throat> Точно. Е, точно така, както казахте, вие имате доклада от секретарията. Аз искам да се спра на два аспекта. Те са по-лични. Служението Изложението беше много интересно от архи... архитектурна гледна точка видяхме новите тенденции в архитектурата. Изложението беше много, оказваше голяма притегателна сила за посетителите. Видяхме архитектите, е, са били много креативни. И на второ място, много от тези презентации, които са вече в електронен формат, т.е. много от тези презентации, които бяха много интересни, особено за младите хора, тези презентации бяха показвани непрекъснато и мисля, че би трябвало да помолим и господин Декастро да даде своите впечатления, за да може да обобщим нашите заключения. Този опит бихме могли да използваме в Европа, в централата в Рим и всички държави членки биха могли да използват този опит, защото съдържанието е важно. Нашите гости вече са тук и мисля може да преминем към следващата точка. Euh, благодаря. Аз искам също да благодаря на унези, които организирах за участието в изложението. И аз също считам, това е място, което, на което ще прекарам част от вакансията си, тъй като се заслужава. повече от 50 години Европейския съюз изгражда обща сълскостопанска политика, обща политика в областта на храните. И тази експозиция беше изключително важна. Штанда на Европейската комисия обаче не беше на висотата на очакванията. и мисля, че хумористичното представяне на някои от плакатите не беше удачно, така че аз лично бях много разочарован от този штант. Благодаря. Hello, Благодаря. Тази експозиция трябва да насърчи добрите практики за устойчиво развитие в света, за насърчаване на местното производство и прочее и прочее. Всичко това е добро, но имаше противоречие. Политиката в областта на селското стопанство също обхваща свободната търговия, което според мен е и едно противоречие. Bardzo dziękuję. Tak jak powiedziałem, pewnie jeszcze wrócimy i będzie. Благодаря. Както казах, ще се справим, ще говорим по тази тема. Още веднъж ще направим едно обобщение. Най-напред благодаря за вашите първоначални коментари. И, когато, и ако представителите на Сметната палата са сред нас, може да преминем към точка 5 от дневния ред.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 така, преминаваме към точка 5. Това значи представянето на, два, на двата специални доклада от е, госпожа Кести Калевайт, член на Европейската сметна палата. Това са два доклада. Най-напред доклад номер 4 от 2015 година – техническата помощ и какъв е приносът и за земеделието и развитието на селските райони. Вторият доклад е доклад номер 5 от 2015 година. Дали финансовите инструменти в областта на развитието на селските райони са успешни и насърчителни. Както си спомняте, Чухме презентация по тези теми от комисаря. Докладите са актуални, те ще ни обогатят. Като въведение мога да кажа, че на 9 март координаторите ни имаха заседание заедно с представители от, на Сметната палата, които се занимават с селско стопанство и установихме, че сътрудничеството трябва да се укрепи. За тази цел комисията помоли Сметната палата да представи двата специални доклада на днешното заседание. Първият специален доклад за техническата помощ бе обсъден с координаторите и се надяваме, да имаме по-нататъчно развитие на техническата помощ. Надяваме се, чрез техническата помощ да, намали, да намалим броя на грешките. И така, много се радвам, че госпожа Керсти Калилайт днес е тук и ще представи двата специални доклада. След това Както обикновено, ще имаме обмен на мнение. и ще можете да зададете въпроси. А след това госпожа Калио Лейт ще ви отговори. И така, добре дошли отново. Много се радваме, че сте сред нас, защото това сътрудничество е ползотворно за всички нас. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите от Агри. Благодаря за тази възможност. Разбирам, че вие искате да представя и двата доклада. За мен е много важно е, да бъда пред вашата комисия, тъй като по принцип представяме нашата, нашите доклади в комисията КОНД, но за нас е интересно да представяме докладите и пред законодателите. И така, какъв е приносът за развитието на селските райони? Съсредоточихме се в този доклад за, върху техническата помощ, върху целите за 2007-2013 година. Аудиторите ни прецениха какви дейности са били подкрепени в държавите членки, дали са били допустими разходите, дали техническата помощ е била ефективна. Техническата помощ е свързана с експертиза, с е, субсидии е, с подкрепа за развитие на определени цели и съответните разходи. Административните разходи могат да бъдат е, покарити, но техническата помощ трябва да даде добавена стойност, добавен капацитет. Това е основната, основната идея на техническата помощ. Държавите членки имат право на техническа помощ от бюджета, за някои определени дейности до 4% от националния бюджет за селско стопанство. За отчетния период държавите членки искаха да използват 1,5 милиарда. Тази цифра се увеличи с до 1,9 милиарда. Техническата помощ трябва да даде добавена стойност. Тя не бива да замества административни разходи и не бива да се намесва в определените схеми за подкрепа. Техническата помощ трябва да се използва за увеличаване на капацитета. Тази помощ помага на държавите членки да покриват разходите в селското стопанство в момент, когато бюджетите за селското стопанство се намаляват. Административните разходи се оказват най-големия дял за разходите в техническата помощ. По отношение на комисията, най-голямата част за техническата, пом... за техническа помощ бе отделена за увеличаване на капацитета, но има и фактори, които будят загриженост, а именно административните разходи. Разходи за поддръжка на информационните системи са голямо перо. Развитието на информационните технологии са допустими като техническа помощ, но поддръжката на тези системи не е допустима. Това са регулярни разходи. И така комисията и държавите членки решиха, че някои дейности, свързани с административните разходи, са били финансирани като техническа помощ Законодателството не забранява изключително такова ползване на техническата помощ, но а, ежедневните разходи не би трябвало да се включват в техническата помощ. Тези средства би трябвало да се използват за развитие, за проекти е, за развитие на селските райони, които да да имат полза за, за селскостопанския сектор, а не да се използват за административни цели. Проектите трябва да са свързани с селското стопанство. За щастие, е, това не са само негативни сигнали. Финансирането на селскостопански дейности представляват най-добрия начин за отдаване на техническа помощ. Селскостопански мрежи, е, селскостопанските мрежи се, увели, се използват за обмен на добри практики и накрая искам да кажа няколко думи за допустимостта. Има дейности под втория стълб, които са свързани, които са били финансирани чрез техническата помощ, е, дейности, които са свързани с публичните поръчки, които не са били допустими. А административните разходи могат да се объркат, тъй като те са послонени както в първия, така и във втория стълб. Този проблем се вижда в държави членки, където няма достатъчно техническа помощ под първия стълб. Техническата помощ може да покрива административни разходи, когато тези административни разходи са части от първия и втория стълб и това не винаги се е случвало адекватно. Оценката е, че нито комисията, нито държавите членки имат рамка за демонстриране на ефективното използване на техническата помощ. С това ще премина към финансовите инструменти, тъй като ви искахте да представя и двата доклада. Мисля, че може да обсъдим и двата доклада едновременно, с това нека чуем представянето и на двата доклада. Сега за финансовите инструменти, дали те са обещаващи инструменти за развитието на селските райони. В момент, когато имаме бюджетни ограничения, се вижда, че инвестициите и то публичните инвестиции са много важни. Финансовите инструменти могат да подобрят развитието на селските райони чрез инвестиции средствата трябва, се очаква да увеличат, да стимулират инвестициите, чрез което могат да се постигнат целите заложени в нашите програми. Говорим тук за ефекта на лоста. Държавите членки са създали 11 гаранционни фонда и 3 допълнителни фонда. Около 700 милиона евро до 2013 година са инвестирани от държавите членки. За новия чудочетен период се очаква увеличаване на тези средства. За този одит установихме, че там където финансовите инструменти са капитализирани правилно, финансовите инструменти са били използвани много добре, ефективно и са опосредствали съответните подобрения по отношение на капитализацията на фондовете. Няма случаи, установихме ние, за злопотреба с тези инструменти. Програмната рамка обаче не беше подготвена достатъчно познаването на финансовите инструменти беше ограничено, нямаше достатъчно потребление, достатъчно търсене на тези финансови инструменти, а оценката на тези фондове също не беше адекватна. Нямаше и, достатъчна информация, която да бъде дадена на разположение на нашите аудитори не бе приложено и правилото N плюс 2. А правилата за разходване на средствата са предимство за държавите членки, а средствата биха могли да бъдат разпределени, така че да а, окажат най-голяма, да, да, за да бъдат най-голямо предимство, за да дадат най-голямо предимство на за държавите членки, но средствата не достигнаха крайните бенефициери. Правилата позволяват да се покриват раз, определени разходи. Това обаче може да се случи само ако гаранционния фонд разполага със средства, трябва да покрие разходи, които не, не превишават неговия дялов капитал. Така че а, свръх капитализацията в случаите на, гаран... на гаранционните фондове беше значителна. Оказа се, че над 400 милиона евро бяха изплатени е, и то колективно. А, тези средства биха могли да бъдат изплатени и да покрият много по-ефективно разходите. Очакваше се капитализация, която обаче не можа да се а, постигне до над 300 е, милиона евро. Средствата бяха замразени. Много често а, е, се оценяваше, че финансовите инструменти можеха да постигнат повече средства. Всъщност, финансовите инструменти трябва да имат ефект на лоста, фондовете трябва да, са стимули за местните средства, да стимулират постигането на политическите цели, като а, привлекат повече и допълнителен капитал. Фондовете демонстрираха, че ефектът на лоста не беше достатъчен в случай на тези фондове за отчетния период до 2013 година. Държавите членки направиха малко за постигане на ефекта на лоста, не бяха привлечени частни инвестиции в фондовете, за да допринесат за развитието на селските реги... региони. Затова нашето заключение е, че финансовите инструменти не постигнаха своя, не изпълниха своя пълен потенциал. Нито комисията, нито държавите членки имаха мотиторингови системи, за да покажат дали инструментите са постигнали целите за, за ефекта на лоста. Тези финансови инструменти имаха, е, трябваше да привлекат публични средства, а не да бъдат альтернативни инструменти на място финансовите инструменти бяха от полза главно на някои от заявителите, като много от заявителите получиха грантове. Чрез тези грантове не бяха подкрепени най-подходящите проекти. Ние анализирахме дали проблемите могат да бъдат предотвратени в нови отчетен период. Сметната палата е, предполага определени подобрения, ако структурирането на фонда бъде подобрено, ако комисията съсредоточи вниманието си върху финансовите инструменти, но остава риска за свръхкапитализация – и остава риска от неясните условия за подкрепа. Приветствам инициативата на комисар Хоган за по-доброто използване на финансовите инструменти и искам да подчертая, че не е, че са необходими не само повече, но и по-добри инструменти, за да се постигането на ефекта на лоста е също толкова важно, колкото използването на финансовите инструменти. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. А сега ще продължим с обсъжданията, с изказванията на колегите. Най-напред господин Яри има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на представителката на Сметната палата. Вие правите оценката или как да се изразя, вие и, ние се опитваме да постигнем нещо добро, но вие правите анализа на нашата работа и така да се каже ни давате свидетелство за добра или лоша работа. Така си представям аз нашето сътрудничество и ви благодаря за готовността да се ангажирате в този диалог. Може би е хубаво да има отговорник от нашата комисия, коя, който да е в контакт с вас. Аз нямах възможност да се запозная с документа, така че имам само а, общи въпроси за техническата помощ. Правилно ли разбрах, че вие казвате, че рамките трябва да са дефинирани по-конкретно. Аз бях член на един парламент и зная, че когато има някакво указание от Брюксел, ние се опитваме да реализираме економи при прилагането на тези изискванията. Значи, за какво могат да бъдат използвани тези средства и за какво не могат, тези изисквания и критерии не са ясно дефинирани, така разбрах аз. Значи, в тази насока трябва да работим по-нататък. Така ли? Е? За втория доклад. И не разбрах едно нещо. Случила се свръхкапитализация на фондовете и рисковете продължават да съществуват. Това добре ли е или лошо? Сега един финансов министр би казал, е, като имам излишък, този излишък мога да си го получа обратно. Но аз като политик, който се занимава с селското стопанство, мога да кажа, че тези средства би трябвало да бъдат разходени по, по същество. Сега казахте, че няма ефект на лоста. Имате ли обаче и добри примери, които, с които да ни запознаете? Дали има е проекти, където е имало постигнат ефект на лоста? Или пък идеята за ефекта на лоста е нова и трябва да се свикне с нея – защото преди казвахме, имаме пари, имаме програми, които се финансират с тези пари и до там стигахме. Е, би било хубаво, ако имаме и добри примери, е, където да знаем, че този ефект на лоста всъщност е реализиран и функционира. И на последната ми забележка. За нас финансовите инструменти са много важни, в селското стопанство. Затова аз много съжалявам, когато се оказва, че сме дали пари и тези пари не са разходвани. И така, отново моят въпрос, има ли добри примери за разходването на средствата? Защото има достатъчно региони в Европейския съюз, които имат нужда от помощ. Благодаря. Госпожа Кия. Грация. Госпожа Гилера. Благодаря, господин председател. Благодарности и от моя страна за презентацията, която ни изнесоха представителите на Сметната палата. Аз също бих искала да представя накратко точките, по които искам допълнително пояснение, както и да ви изложа собственото си мнение за финансовите инструменти. От гледна точка на моя опит, аз също съм била член на местна управа и имам опит в това отношение. Вие казахте за подпомагането за техническа помощ, казахте, признахте по-скоро, че най-вероятно това подпомагане, тази техническа помощ не е достатъчно добре определена. Не се знае за какво става дума. В вашата презентация поне така бе посочено, ако бъркам, моля да ме поправите, посочихте значи, че тази, това финансиране вместо за техническа помощ се използва за покриване на особено тежките административни разходи. Тоест, според вас, това финансиране е било насочено за административни, за управленски разходи. Аз, доколкото знам, това не е забранено. Вие по-скоро го оценявате като аудитори, като не идеален начин за освояване на средства. Тоест не е забранено, но не би трябвало да се освоява по този начин. И доколкото разбирам, това се случва в по-голямата част от държавите членки. В такъв случай, значи, най-вероятно грешката е по-скоро или несъответствието се дължи по-скоро на липсата на яснота. Хората не знаят просто за какво им се дават тези средства и не знаят, че разходите от първия стълб и разходите от втория стълб са различни, не могат да се покриват с средства от един и същи източник. Сега, ако добре съм разбрала, казвате, че това е било така и в предходната финансова рамка. Резултатите са били същите, не са дали желания резултат. Може би желаният резултат не се постига, защото финансирането цели в крайна смечка сметка, това европейско финансиране цели в крайна сметка да привлече частни форми, частни инвестиции и така да увеличи бюджета за селско стопанство и селско развитие. Това е идеалното стечение на обстоятелствата в финансовата рамка 2007-2013, когато Европейският финансов сектор прекосминаваше през, преживяваше моменти на изключителна, на брутална криза. Тоест в моята държава членка поне тези финансови механизми не дадоха желания резултата, именно да привлекат частно финансиране. Не се меся да, в това дали управлението е било добро или лошо. По-скоро обаче смятам, че финансовата криза, економическия цикъл, економическата криза в Европа и по-специално в Испания, именно те всъщност са причината, поради която не са привлечени допълнителни частни инвестиции, каквато е крайната цел на финансовия инструмент. Доколкото ви разбрах, това е до известна степен критика а именно, че не са използвани в достатъчна степен тези фондове за привличане на други инвеститори. Това просто не бе възможно поради обстоятелствата, които ви описах, а не по друга причина. Ако направим в момента снимка на обстановката такава, каквато е, ще видим, че селските стопани са прибегнали до тези финансови инструменти не от лошотия, а просто защото това финансиране, тези субсидии всъщност са били единственият им източник. Пак повтарям, според мен това се дължи до известна степен на факта, че бяхме попаднали през тези предходни години в най-низката точност на економическия цикъл, който всички познаваме. Бих искала да чуя от вас дали съм права в тези си тълкования. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз самият е, смятам, че това са изключително негативни, така да се каже, доклади, защото показват до каква степен нашите инструменти са скъпоструващи и неефикасни. Е, не знам дали всички сме в течение на това и дали Европейската комисия на свой ред пък е в течение на това, че може да се срещне с разногласи от наша страна. Мерките, в крайна сметка, бяха обявени за неефикасни, бяха пожертвани в името на други, които доцелят по-устойчиво развитие. Какъв е в крайна сметка резултата? В крайна сметка няма, не се постига желаният резултат и нашите селски стопани си скубят косите, защото трябва да изнамерят те самички начин да се борят с кризата. И това е меко казано скандално. Трябва ние като членове на комисията Агри да се самосезираме и да намерим изход. Благодаря. Мистер Лупа. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti. Благодаря, господин председател. Аз благодаря на представителите на Сметната палата за информацията, която ни представиха. Смятам, че след като анализираме по-внимателно докладите, които днес изслушахме, ще имаме повече въпроси, които да зададем и се надявам това да е възможно и в писмена форма. Всички желаем да имаме възможно най-ефикасни финансови инструменти, това е ясно да комбинираме държавно с частно финансиране и това да доведе до по-добри резултати. Вие казахте, че не сте имала възможност да проверите дали техническото подпомагане, техническата помощ е била предоставена по подходящия начин. Може би аз не съм разбрал, но ако не е ясно дали тази техническа помощ е предоставена по желаният начин, то тогава може би трябва да си зададем въпроса дали нашите процедури, дали нашата методология са подходящи най-напред. Трябва първо да идентифицираме, да диагностицираме проблемите. Дали това е липса на време, дали това е липса, дали това е липса на средства или нещо друго. Аз също съм бил член на местна управа и също съм освоявал европейски средства и съм изпълнявал европейски регионални програми. За новите държави членки, тези, които се присъединиха през 2004 година, този всъщност бе първият период, става дума за периода 2007-2013 година, първият цялостен период, през който работихме. И тогава всъщност разбрахме точно как оперират въпросните програми. Наложени се да се запознаем с тях в подробности и да е, търсим максимални резултати с финансирането, с което разполагахме. Опитахме се да намерим и частни партньори за това. Мога да ви уверя обаче, че в селските региони е, съотношението 50 на 50 съвсем не отговаря на действителността. Много малко са тези, които живеят в селските региони и които могат да генерират е, финансиране, което да инвестират след това, да вложат в собствената си скостопанска дейност. Тоест, може би трябва да прекроим това съответствие и то да бъде 65 на 35, 60% държавно финансиране и 35% частно финансиране, е, защото просто има някои региони, където това няма как да се случи. И вместо 50 на 50 по-разумно да се даде 65 на 35. Сега нещо друго. Мога да кажа, че ни се наложи да чакаме много до финализирането на работата по нашите заявки за финансиране. Може би държавната, местна, националната по-скоро администрация до известна степен играе с сроковете и получава парите от Брюксел, след това ги държи, държи у себе си около половин година и чак след това ги прехвърля на бенефициерите би трябвало да ускорим тези процеси веднага, щом националната държава членка получи средствата да ги прехвърли на бенефициерите. Благодаря. Искам да благодаря за двата доклада. Е, рядко съм виждала толкова добре структурирани доклади. Много ясни бяха докладите. Е, включително и за хора, които не са експерти. Е, много ясни сте в този доклад и казвате нещата съвсем и ясно. Когато става дума за заплати, за разходи, мисля, че точно така трябва да се говори, защото се оказва, че средства, европейски средства се използват за цели, които, за които не са предвидени. Така че благодарности за това. Освен това, във вашите препоръки, вие казвате, че политиката, политиците би трябвало да помислят за прекратяване. Какво означава това? На 40-та страница, препоръка 6 за нея става дума. Комисията през 2015 година трябва да помисли за прекратяване на помощта. Какво означава това? Е, вие ни препоръчвате да прекратим използването на финансовите инструменти. Така ли е? Запрошам. Госпожа Сенра. Благодаря, господин председател. Аз също бих искала да благодаря най-напред за тези два доклада. И след това и аз съм на мнение, че е логично тези доклади да анализират дали са правомерно освоени средствата според правилата на комисията. Това е много хубаво, но освен това смятам, че трябва да обсъдим, да проведем дебат дали този, тези средства всъщност е, облегчават положението на селячеството и на селските региони. Това са държавни средства, в крайна сметка, които Европейската комисия предоставя за техническа помощ. Но това в крайна сметка е заместник на техническата помощ, която до момента се получава от националната власт и от националните специализирани агенции. Така че въпросът, който трябва да си поставим е следният. Ефикасно ли е да харчим държавни пари за техническо подпомагане на селското стопанство, на селяните и на селянките и от друга страна пък да унищожим механизмите, с които националните държави членки обслужват за момента същите тези нужди. По повод сега на управлението на финансовите средства, пак същото. Пак трябва да разберем, да, да разберем дали тези средства се харчат за селско развитие, за селско стопанство и за развитие на регионите на основание на селското стопанство. И аз смятам, че това съвсем не се получава на практика. И така. В този смисъл ми е ясно, че Сметната палата се произнася по технически е, въпроси, но пък ние като парламентарна комисия по селското степанство сме политици и нашата оценка трябва да бъде друга. Благодаря. Herr Vorsitzender, vielen herzlichen Dank. Ja, ich möchte mich Благодаря. Аз също искам да благодаря за този критичен доклад. И, но имам няколко въпроса за диаграмите. На страница 16 са тези диаграми. Вие показвате как средствата са разходвани през 2007 година и през 2013 година. Хубаво е че омрежаването е, се е покачило с 28%, но аз се питам каква, какъв е приносът на това омрежаване и дали средствата са използвани за правилните, за подходящите проекти. Ясно е, че На, сред, на страница 21 вие пишете, че колкото повече държавите членки а, о, дават средства за, тези, за тех, техническата помощ, толкова по-малко проекти са можело да бъдат подкрепени в селските региони. Аз не зная, не мога да разбера каква е тази зависимост. След този доклад е ясно, че трябва да помислим в комисията дали този вид финансиране трябва да продължи. Преди да дам думата на комисията, Искам да направя също някои коментари. Какъв е процента от бюджета се дава за техническа помощ? Как се разпределя този процент върху новите и старите държави членки? Защото новите държави членки имат нужда от повече техническа помощ. Там имаше и повече програми, които бяха свързани с развитието на селскостопанските райони. Тези програми бяха и много диференцирани, т.е. имаше нужда от повече техническа помощ. Смятам, че техническата помощ по принцип е много необходима, въпреки че често се критикува. Техническата помощ поощрява обмена на добри практики, на знания. Аз имам добър опит с техническата помощ. Аз ръководих една такава е, такъв регион, в който се получаваше техническа помощ. И знае, че е много важно човек да е непрекъснато във връзка с комисията с цел контрол. Има тенденция в държавите членки, има тенденцията да се покриват различни бюджетни разходи чрез техническата помощ. Но винаги има възможност да се постигне е, споразумение с комисията, ако аргументите са убедителни и на лице и, и са представени предварително. Би било хубаво тук да се използват външни експерти а, за... и да се използват опити, опита на други държави членки. Сега за финансовите инструменти. Тези финансови инструменти се простират, трябва да се простират за един по-дълъг период, а повече от периода 1 плюс 2, е, N плюс 2. До момента проектите на Световната банка бяха контролирани от комисията. Но последващото разходване на средствата бе контролирано по старите процедури. Имаме опити с проекти, подкрепени от Европейската централна банка и други институции. Хубаво е да преосмислим тези финансови инструменти, да ги трансформираме в пилотни проекти и да помислим дали финансовите инструменти трябва да продължат във формата, в която са заложени за момента в новата финансова рамка. А сега ще дам думата на господин Лонг. Благодаря. Радвам се, че имам възможност да се изкажа в това интересно разискване. Искам да благодаря на госпожа Калю Лайт от Сметната палата за този интересен и полезен доклад. Комисията се запозна с него много подробно, с огромен интерес. Относно първия доклад за техническата помощ, бих казал, че комисията го приветства и приема всички с изключение на една от препоръките. Ще се върна на този въпрос малко по-късно, накратко. Но преди да се спра на отделните препоръки, бих искал да кажа нещо за общия контекст. Вие, господин председателю, вече го споменахте, както и някои от останалите изказваш, изказвания го включваха. И така, какво представлява техническата помощ за развитие на селските райони? Тя се използва също за развитие на административния капацитет в селските райони. Предвидени са средства за инвестиции в развитие на селските райони. Това е стратегическа програма, която трябва да гарантира изпълнението, освояването на програмите изцяло. Техническата помощ се прилага по различен начин от държавите членки. Те изв... имат известна възможност сами да вземат решение и да спазват различни оперативни изисквания. Държавите членки също са доста различни, що се отнася до административното им деление. По отношение на програмата 2007-2013, тази програма обхвана и ново приятите държави членки, така че част от средствата отидоха за покриване на специфичните им нужди. За пръв път имаше тясно взаимодействие с комисията при ефикасното прилагане на програмите. Относно обхвата на техническата помощ, от гледна точка на държавите членки, разходите трябва да допринасят за подобряване на капацитета. Административните разходи трябва да бъдат добросъвестно направени за тази цел. Държавите членки трябва да съобщават на комисията какви административни разходи са направени, за да има повече прозрачност при изпълнението на програмите. Техническата помощ за този сектор трябва да е прозрачна, за да знаем какъв е бил ефекта от тази помощ върху подобряване на ефективността на целия сектор. От гледна точка на упражняването на контрол на изпълнението, считам, че трябва да се направи нещо повече с държавите членки. Казва се също, че комисията и държавите членки трябва да създадат специална система за наблюдение на техническата помощ по програми и механизъм как да се гарантира изпълнението. Това означава на практика, че държавите членки трябва да използват подходящи показатели за упражняване на контрол върху изпълнението в средносрочна перспектива комисията ще разгледа такива промени в показателите, за видим как се използва техническата помощ в подкрепа на развитието на селските райони. Това вече беше споменато от доста от членовете на комисията, защото се иска средствата да бъдат изразходвани добре и по предназначение. Относно административните разходи като цяло и гарантирането на това, че ще бъдат на разположение предоставени инструменти за, от е, информационни и комуникационни технологии. Имаме известни затруднения в това отношение. Ще ви кажа защо. разходите за поддръжка на информационните и комуникационни технологии е, са текущи е, разходи. Това е нещо, което се прави непрекъснато, т.е. не се прави еднократно, защото трябва непрекъснато да се усъвременяват програмите или да се сменят телефоните. Това за мен е необичайна поддръжка, дори не може да се нарече поддръжка. Разбира се, трябва непрекъснато да осъвременяваме ИК системите, за да има оперативна съвместимост с тези използвани от други институции на Европейския съюз. От стратегическа гледна точка ние трябва да използваме същите програми, най-съща база и разходите, ако се вземат от средствата за техническа помощ, може би означава, че не са изразходвани средствата както трябва. Относно техническата помощ, искам да кажа още нещо. При сегашния законодателен мандат комисията и съвета са предвидени 4% за техническа помощ. На практика това означава, че комисията е изключително предпазлива и много ограничително тълкува какво означава техническа помощ. Техническата помощ е под 1,6%. Някои казаха, че има увеличение на средствата за техническа помощ, но Средното е 1,6. Въведени са някои нови мрежи. Това е изключително важно за развитие на селските мрежи. Затова разработваме ИК системи. Предвижда се ново законодателство, целящо да се разшири мрежата от информационни и комуникационни технологии. Това са оправдани разходи. Относно финансовите инструменти. Аз участвах в някои от заседанията по тези въпроси. Нашият комисар също обръща особено внимание на тази проблематика и правилното използване на тези инструменти. Разглеждайки доклада на Сметната палата, забелязвам, че пред нас има една огромна възможност. Възможност да се даде допълнителен тласък на ангажимента поет от комисаря за използване на финансовите инструменти за селското стопанство. Тоест имаме тази възможност, но тя трябва да се прилага а, разумно, като се съчетава с традиционните системи за подпомагане, които се прилагат от доста време насам. Това, което може да се направи, е значително стига това да се прави заедно с държавите членки и крайните бенефициери. Ние приемаме препоръките, съдържащи се в е, доклада на Сметната палата. за период 2007-2013 е, беше е, вече казано че това е доста нетипичен период и това не отговаря на очакванията, които сме имали първоначално. Заради финансовата криза резултатите бяха по-различни от очакваните. Някои от програмите не можаха да бъдат приложени поради економическата рецесия и сложната финансова економическа обстановка. За много държави членки това е нова авантюра използването на финансови инструменти в сектора на селското стопанство. Така че ние полагаме огромни усилия, за да подобрим информираността по тези въпроси, да разрешим първоначалните проблеми. На първо място ние се опитваме да редефинираме правното основание, да въведем някои нови норми, предварителна оценка на финансовите инструменти, които да бъдат прилагани в периода 2014-2020. Ние работим в тази посока, това е задължително. Задължително да има такава предварителна оценка на всички аспекти на финансовите инструменти. Освен това, сме изготвили наръчник, който да подпомага изготвянето на тези предварителни оценки. Предвиждаме и допълнителни разпоредби в правната уредба, за да могат да бъдат избегнати такива проблеми, като свръхкапитализацията, която съществуваше в миналото. Тоест, трябва да се подобри правната рамка за финансовите инструменти. Освен това се подготвят основни насоки за държавите членки, осигуряват се документи, които да ги подпомагат, Държавите членки по този начин са по-добре запознати за управлението на финансовите инструменти. Това е особено важно за националните администрации. Ние работим в тясно сътрудничество с Европейската инвестиционна банка, за да бъде създадена възможно най-добрата рамка за подпомагане на държавите членки имаме програма Компас, която да ръководи държавите членки при оптималното изразходване на средствата по тази програма. Целта е да се удвои използването на финансовите инструменти при текущата програма. Надявам се, че ще го постигнем, но това е възможно само ако държавите членки и крайните бенефициери искат да се възползват от тази възможност. Благодаря. Е, благодаря ви за вашите коментари. А сега искам да дам думата на нашия експерт да отговори на коментарите. Thank you. There were quite many. Благодаря. Бяха поставени много въпроси. Надявам се да мога да отговоря на повечето или на всички от тях. Първо беше повдигнат въпроса за анализа на изпълнението на техническата помощ за развитие на селските райони. Господин Яр, действително тези средства не бяха включени в рамката за изпълнение. Техническата помощ се разглеждаше като технически разход, въпрос на ежедневно управление в моето изложение аз споменах, че също са плащани и заплати на лица, които са били ангажирани. Обхваща се стълб 1. Това се разглежда като административен разход. Никой не вижда потребност да се прави анализ на изпълнението тук и мисля, че трябва да има ясно разграничение в случая. Аз не съм човекът, който трябва да казва на съвета или на парламента дали да се плащат разходи, нормалните разходи за развитие на селските райони. 4% от средствата за развитие на селските райони са предвидени за техническа помощ, както и за текущи разходи по програмите за развитие на селските райони. Това за сега не е съвсем ясно. Техническата помощ е предвидена за подпомагане единствено на сектора и това не е прозрачно, за това има критики. Необходимо е да има по-ясно дефиниране. Не става дума само за изпълнението, а за законосъобразното изразходване на средствата за техническа помощ. Техническата помощ не трябва да се разбира единствено като административен разход. Относно свръхкапитализирането на фондовете, дали това е нещо лошо? Аз считам, че е изключително лошо. Ако 250 милиона гаранции са били предоставени за крайните бенефициери, ако допуснем, че всеки пети проект се проваля, което означава риска от 20% и че трябва да платите всички гаранции, след като сте предвидели 50 милиона и 450. Това означава, че не само, че не сме предвидели, че всички проекти ще се провалят, а че те двукратно ще се провалят, за да се стигне до тази сума от 450 милиона. Всъщност тези пари не са загубени, те се стоят там в фондовете, могат да се използват за други мерки, но биха могли да се изразходват по-рано и по-добре. Ако има сериозна свръх, публи... публична свръхкапитализация, това не стимулира привличането на повече частни средства. Имаше въпрос дали дали е наблюдавано ефект на лоста в Франция, в Корсика, в Румъния имаше такива случаи. В Гърция се очакваше, че определен ефект на лоста ще бъде постигнат и частните банки ще действат като партньори но от средата на 2014 не е постигнат никакъв ефект на лост в това отношение. Виждаме, че е трудно постижимо, дори когато е планирано. Имаше също поставен въпрос за това, дали техническата помощ, която е предоставена, може да се разграничи между реална техническа помощ и разходи за управлението. При аудитирането ние наблюдаваме как се разпределя техническата помощ, но няма поток от информация, за да можем да кажем, че тази пропорция за техническа помощ е използвана за текущи разходи. Трудностите да се покаже какво е изразходвано, за какви цели се наблюдава в областта на допустимостта. Държавите членки намират за трудно да докажат дали средствата, които са изразходвани, са отишли по първия или втория стълб. Техническата помощ е за втори стълб, но често същите хора работят и за двата стълба, така че е малко трудно да се направи това разграничение и този анализ. Дългото забавене в плащанията Сметната палата прави оценка на неизплатените задължения във всеки от своите ежегодни доклади. Там се посочва колко средства не са изплатени от комисията. На ниво държави членки, властите в държавите членки трябва да направят анализ дали има забавене. Имаше въпрос за шеста препоръка за стратегия за изход от финансовите инструменти за развитие на селските райони. Счита се, че един фонд е отворен, той предоставя гаранции и в края на програмния период трябва да приключи, за да може фонда да бъде закрит, оставащите средства да бъдат пренасочени за други цели. Този фонд също може да бъде револвиращ, може да се използва и за следващия програмен период. Но за сега правилата за приключване на дадени фондове все още не е достатъчно ясна и в каква степен ще се разреши този огромен проблем с рекапитализацията. трябва да има значителни оставащи средства в фондовете, за да се покрият и разходите, осъществени от комисията. Ние ще видим какво ще стане с тези средства. Разбирам, че програмите за развитие на селските райони за новия финансов период не предвиждат винаги финансови инструменти. Една от причините е, че държавите членки все още не са наясно кои финансови инструменти ще продължат да съществуват, ще имат револвиращ характер и кои не. Това все още е неразрешен въпрос. Дали техническата помощ е ефикасна, поне някъде. Някои споменаха за тези селски мрежи. Това е един добър пример. Имаше и конкретен въпрос за графиката на 17-та страница за техническата помощ и разходите на ниво Европейска комисия. Има несъгласие в това отношение с комисията ние виждаме в съвкупна форма, че оперативните и неоперативни технически разходи са се увеличили от 12 до 22 милиона. Разходите за управление е намалял от 12 на 8. Информацията от комисията не позволява да се направи ясна разбивка между развитие на АЕК системите и тяхната поддръжка и какви са неоперативните разходи за информационни и комуникационни технологии. Административните бюджети са доста ограничени, както в държавите членки и в, така и в комисията. Ние трябва да сме много прецизни в измерването. Забелязва се намаления в някои области, в други увеличения. Това трябва да се следи. Относно процента за техническата помощ, Средно за последния програмен период беше малко под 2%, от 0,99 до 4% варира в средствата за развитие на селските райони. Някои държави използват в по-голяма степен, други в по-малка степен. Ако използват в по-малка степен, остават повече средства за реални проекти. Има тенденция техническата помощ да нараства като средства. На 37 страница има едно приложение, където се съдържа таблица с разбивка на данните. Финансовите инструменти как да бъдат използвани. Някои казаха, че ако сме толкова негативно настроени, можем да препоръчаме тяхното примахване. Не, Сметната палата счита, че финансовите инструменти позволяват средствата да се използват многократно, т.е. може да се направи повече с по-малко средства, така че те трябва да работят. Целта да имаме повече финансови инструменти, отвояването на тяхната цел, обаче техния брой не е достатъчно. Трябва да се наблегне на постигането на мултиплицираща ефект от тяхното използване. Сега в новата финансова програма е необходимо комисията по-тясно да следи използването на финансовите инструменти. Благодаря ви. Благодаря. Уважаеми дами и господа, вижда се от дебата, че има нужда от по-задълбочено сътрудничество с Сметната палата. Това сътрудничество ще е много ползотворно за това да уточним нашия подход Но сътрудничеството ще е добро и за Сметната палата, за да разбере Сметната палата как да тълкува съответните видове разходи. И така, ние ще продължим с това сътрудничество. Ще ви канем и за бъдеще. Господин Ярт Имам една спонтанна идея. Може би е, ще трябва да номинираме и постоянен докладчик, който да е във връзка с сметната палата. Това би било хубаво. Може би координаторите могат да намерят начин, механизъм за поддържане на постоянен диалог. Би било хубаво да, да се намираме в постоянен диалог с Сметната палата. Да, мисля, че може да изработим подробни предложения за едно такова сътрудничество. Господин Яр, например, благодаря ви. Благодаря за вашите коментари и, както казах, надявам се едно по-дълбоко сътрудничество да е плодотворно и за двете страни. Благодаря. Е, аз ще кажа на моите колеги за вашето желание. Каза госпожа Калуй, Калу Лайт. Chyba opóźnienia. Przechodzimy zatem do punktu И така, малко закъсняваме с дневния ред. Преминаваме към точка 6 от дневния ред. Това е моята презентация става дума за определяне на максималното равнище на ерукова киселина в масла и мазнини и за временната схема за преструктуриране на захарната индустрия. Следваме тук процедурата по смисъла на член 50. Това е анализ без промяна. Комисията реши през април да прекрати действието на два остарели законови актове. Става дума тук за директива 76621 за максималните равнища на ерокова киселина и регламент 320 от 2006 година за преструктуриране на захарната индустрия. На 5 май координаторите решиха да приемат да приемат предложението на комисията без промяна по смисъла на правило 50. Комисията се обърне към мен. Това е един доста технически доклад. Така се процедира в подобни случаи. На миналото заседание аз ви дадох определена информация по този въпрос. Ние подкрепяме предложението на комисията, а именно двата документа наистина не са актуални. Приемаме предложението на комисията без изменение, тъй като тези документи нямат практическо приложение вече. Документите там където тяхното действие не е прекратено, това действие е заложено в други законодателни актове. Миналата седмица съветът по селско стопанство предвиди промяна на правното основание, а именно взема се, прави се препратка към член 114 от договора за функциониране на Европейския съюз, аз се обърнах към правната комисия за становище по промяната на правното основание. И както казах, ние смятаме, че ще има приемане без промяна, въпреки, че има срок за подаване на измененията. Това е 23 юли 12 часа. Мисля, че комисията може да вземе отношение. Имаме заместник директора на дирекцията тук. Ако обичате да ни дадете допълнителни обяснения по двата документа. Ако може да се вместите в малко време, това би било чудесно. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда наистина много кратък. Ние напълно приемаме доклада, проекто доклада, който вие представихте. Това е технически доклад наистина. Става дума действително за два законодателна акта, които трябва да бъдат преустановени, защото когато гражданите погледнат законодателството на Европейския съюз, не трябва да се сблъскат с остарели текстове. Сега е, за Правното основание тук ще бъде предаден, при, прибавен член 114. Той прави препратка към функционирането на вътрешния пазар. Ние абсолютно подкрепяме вашия подход и следваме процедурата. Председателят, има ли въпроси от депутатите по тази точка? Не виждам. Добре, в такъв случай Смятам, че може да приемем доклада така както е. Не смятам, че трябва да има предложение за изменение. Ще изчакаме становището на правната комисия. До 15 септември ще трябва да го имаме. След това ще го обсъдим на наше заседание и до докладът ще бъде обсъден в пленарна зала. А сега преминаваме към следващата точка на дневния ред. Това е размяна на мнение с комисията относно борбата срещу разпространението на африканската чума по свинете и последиците за селскостопанския сектор последствията за селскостопанския сектор, но също така ще говорим и за възможността за евентуална зараза. Това е винаги риск. Трябва да сме по-добре подготвени за такива ситуации, да действаме, да противодействаме на подобни рискове. Естествено, тук става дума за една по-ефективна логистика. Имаме представители на комисията, от които ще чуем допълнителна информация по темата, защото това е болест, това е чума, която може да нанесе големи щети. За селското стопанство няма вакцини до момента, срещу този вирус, Балтийските страни и Полша пострадаха от, е, пострадаха от, сви, е, от чума по свинете през 2013 година. Има подозрение, че тази поле е, се разпространява в Европа от Русия и от Белорус. В такъв смисъл Какви мерки смята да предприеме комисията за предотвратяване на разпространяването на болестта и как смята да помогне на фермерите? От тази ситуация е засегнат и пазара на свинско месо, т.е. голяма група фермери са засегнати. Искам да дам сега думата на представителите на комисията, а именно това е господин Бернард Ван Хутем. Добре дошли и имате думата. Yes. <clears throat> Thank you, Mr. Chairman. I will, I will try to... Благодаря, господин председател. Ще се опитам да направя преглед и да резюмирам, доколкото е възможно, презентацията PowerPoint, като виждате на екраните. Това е от изключително значение за много държави членки, балтийските държави и Полша. И миналата седмица се проведе обмен на информация между министри на селското стопанство в Вилнюс с цел да се намери изход от положението или поне неговото облегчаване. В други държави членки африканската чума по свинете е отдавна изкоренена. На екраните виждате конкретните дати и единственото място, където тя продължава да има случаи на взривове на тази болест е в Сардиния, където е особено трудно да се контролират дивите свине, глиганите. Това е причината. Епидемиологичните изследвания сочат, че през 2007 година се увеличава броя регистрирани случаи. В Грузия 2007, 2009, 2010-2012. на екраните може да следите придвижването на случаи на такъв вид чума по географската територия на Евразия. При, спираме през, в 2014 година с случаите на Беларус и Русия. От статистическа гледна точка, погледнато, случаите на болест, чума, чума по свинете в при дивите прасета. Най-напред се появява в Русия и Украина, след това преминава към европейска територия и спира на границата на Русия и Беларус. Става дума за края на периода, който преди малко прегледахме до 2014 година по-точно. И така става ясно, всъщност в този последен пункт, че от беларуска страна няма яснота или няма прозрачност на епидемиологичните данни за това как се разпространява болестта. Виждате точките на концентрация близо до границата. Това са случаи на диви прасета, отстреляни или умрели по естествени причини. И там в тези именно случаи се регистрира взрив на заболяването. Някои от точките са свързани с региони обитавани от диви прасета, а други от точките в различен свят са в някои селски стопанства вече насочено към локализирано по-скоро в Балтийските държави членки на Евросъюза, пак в непосредствена близост с границата на Беларус. Какви са мерките сега? кои са основните инструменти, с които разполага държавите членки. На първо място хармонизирано ветеринарно законодателство от 80-те години на виналия век, които от тогава насетне непрекъснато се актуализират. Държавите членки, освен това, разполагат с аварийни планове на действие при изключителни обстоятелства, имат имат като референтни стойности ветеринарната обсерватория на европейско равнище, която е в контакт с националните санитарни агенции. Има програма за изкореняване на болестта, не само свързана с унищожаване на заболелите животни, а и с просветна кампания сред е, животновъдите, за да могат те да реагират по необходимия начин. В четирите най-много, най-силно засегнати държави членки са и изпращани специално обучени санитарни инспектори. Също така се осъществява граничен контрол на пътници от Русия и Белорус. Също така разполагаме с, с съветници, които са специализирани в, в борбата срещу африканската чума по свинете, които са изпращани по места. Обменят се научни ветеринарни данни в държавите членки и по-специално техните специализирани ветеринарни агенции, като главната цел е да се предостави информация и съвет, научен съвет за това как може да се води борбата срещу тази О, болест. Това е вече приета практика и през следващата седмица са предвидени други такива пътувания на специалисти. От седемте държави членки плюс Белорус и Русия, както и Украина, в, тези, в тази група държави се е сформирала група експерти, която се събира на регулярни заседания, за да анализира си положението и да пред... осъвремени предприеманите мерки. Как стоят нещата в момента? Очертали сме регионите, в които са регистрирани случаи на чума по свинете. На вашите екрани виждате кои зони са засегнати и кои са, се считат за съвсем сигурни в три различни части на континента имаме червени точки, които отговарят на регионите с случаи на заболявания. След това има отцветена в розово част от континента, където случаи на заболяване са само сред дивите прасета. И накрая синьо, в синьо отцветено виждаме тези региони, където не се отчитат случаи на забояване и където всъщност мерките за контрол са с предимно превентивен характер за разлика от мерките в останалите региони, отцветени в розово и червено, където те са по-затегнати за по-добър контрол, както и за контрол на вноса на свинско месо, произхождащо от други части на Европейския съюз. От финансова гледна точка, какви са мерките, които прилагаме? Финансира се с близо 11 милиона евро кампанията за борба срещу чумата по свинете. Финансиране се предвижда и за следващата година. Нашите санитарни инспектори, както ви казах, пътуват по държавите членки, засегнати от болестта, за да дадат съвети относно повишаването на биосанитарните мерки прилагани в селските стопанства. Целта е взривът на болестта да се ограничи във възможно най-малък периметър, където да се прилагат мерки за противостоене. Също така ви посочих механизмите за взаимодействие с международни и европейски ветеринарно-санитарни ведомства, както и с националните служби в седемте държави, които току-що ви изредих. Целта е, освен всичко останало, и да се убедят беларуските власти за предоставяне на по-прозрачна информация относно развоя на болестта. Знаем как се разпространява тази болест или чрез пряк контакт между животни, били те питомни прасета или диви такива, както и чрез храната, помията, която им се дава. Някои от тези действия не могат да бъдат изцяло изкоренени, но определено целта на местните фитосанитарни контролни власти е да бъдат ограничени до максимална степен. Как се процедира, когато се намерят умрели диви прасета? Техните трупове се оттеглят възможно най-бързо. защото вирусът има дълъг инкубационен период – Следователно, борбата с болестта минава през контрол на популацията диви прасета, било то чрез пряк обстрел, както е случаят в Беларус, но това не е възможно най-добрият начин за противодействие, защото преди да бъдат отстреляни дивите прасета, вече са могли да бъдат в контакт с други прасета, които на свой ред след това се предвижат и разнасят е, болестта. Тоест, тук трябва да се прилага микро, да се прилагат микромерки, така да се каже, конкретно по места. По повод сега на разпространението на болестта, географското разпространение и мерките за неговото ограничаване, веднага след като бяха регистрирани първите случаи на тази болест в Литва, например, Русия веднага наложи търговско ембарго на вноса на месо от тази държава. На свой ред Европейският е, съюз наложи забрана на цялата, по протежение на цялата руско-беларуска граница с е, територии на Евросъюза. Наша смятаме, че това има своето основание и най-вероятно ще тези мерки ще продължат да се прилагат, въпреки че се водят преговори на международно равнище в Женева. Например, смятаме, значи, че тези мерки ще продължат и, до, и през следващата година. Ключовото, ключовата мярка за борбата срещу тази болест е борбата с нея сред дивите прасета, които са основният източник на нейното разнасене. Очевидно е, че техният масов отстрел не е идеалната мярка, която да се прилага. Надяваме се, че в резултат на заседанието проведено миналия петък в Вилнюст, ще има повече яснота за това какви мерки да се прилагат и как те да бъдат синхронизирани между различните засегнати държави. Горските пазачи също трябва да бъдат обучени за това какви мерки могат да се приложат за ограничаване на движението на дивите прасета от едно място на друго като альтернативна мярка на техният масов и груп отстрел. Очевидно е, че физическото унищожаване е неприемлив и механизъм, както например борбата с птичия грип не се водеше чрез масово унищожаване на птиците. Ограничаването на движението е всъщност най-подходящият начин за борба с нея защото ако бъдат ограничени в едно пространство, в крайна сметка болестта ще отмре сама по себе си. Не съществува за момента вакцина, която да предпази дивите прасета от е, заболяването и според, национал, според научни източници няма скоро да бъде открита такава. Какви са бъдещите мерки? Подборен отстрел и ограничаване на движението на тези диви прасета, както разбира се и контрол на качеството на фуражите или на помията, с която се е, изхранват прасетата в малките селски стопанства и в дворовете на селските стопани. И накрая просветната кампания, която е не по-маловажна. Както ви казах, непрекъснато обучаваме селските стопани и горските стопани за мерките, които трябва да се приложат и как да се води битката срещу болестта. Тези региони, които преди малко бяха на вашите екрани, са обект на непрекъснат контрол от наша страна. Последните насоки, които получихме от на Европейския орган за безопасност на храните е за следващата фаза, която се очаква да постигнем, а именно контрол. Контрол веднъж след като сме успели да овладеем началната, началният взрив на болестта, контрол, който да гарантира задържане, задържането на положението на постигнатото. Благодаря. Пан Послов, яко пирши пан Ропе. Благодаря. Е, първият оратор. Ачо Пирменинке. Господин Ропе, благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, че включихте тази точка в дневния ред на днешното ни заседание. Искам да благодаря също на координаторите, които се съгласиха този въпрос за африканската чума по свинете да бъде включен и че не е достатъчно само да изслушаме представене, без да предприемем допълнителни действия. Искам да благодаря на Европейската комисия за продължаващия мониторинг, който осъществява. Въпреки, че това не е достатъчно, трябва да се премине към действия. Държавите членки и комисията трябва да предприемат такива действия. Може би аз съм единственият член на тази парламентарна комисия, който живее в така наречената червена зона, 20 км от мястото, където живея. Има огнище на заболяване в е, голяма ферма беше установено преди една година. Около 20 000 прасета трябваше да бъдат унищожени. Тази ферма вече не съществува, тъй като стадото не беше подновено. Европейския съюз има много строги изисквания в е, всяка, всяка трета от 12 ферми, където е констатирано огнище на заболяването, се унищожава цялата ферма. В Беларус ситуацията е по-различна, там не се унищожава ферма. В други случаи, както е нашия, това се прави. Така или иначе, независимо от е, всички усилия, които полагаме, проблемите нито в Польша, нито в е, Литва са намаляли. Две трети от е, територията, засегната от заболяването, са наложили ограничения. Фермерите не могат е, да отглеждат повече от 100 е, прасета. Както знаете, в селските райони е много трудно да се премине към друг тип дейност. Очаквахме проблемите с Русия също да приключат. Надявахме се, че ще можем да разрешим проблемите, свързани с свинското месо, но за съжаление това не се случи. Ако искаме да разрешим проблемите, трябва да го направим на ниво ферма. При популацията от диви прасета това почти е невъзможно. 57 диви прасета бяха установени с заболяването африканска чума. Знаете, че те се адаптират, не умират в много случаи и най-вероятно трябва да се позовем на съветите на учените какво ще се случи, ако дивите свине станат устойчиви на африканската чума и тя се разпространи допълнително. Трябва също да държим сметка за продуктите, които се внасят от Беларус. Не можем да изнасяме живи животни в Полша, дори от зони, където няма огнища на заболяването. Комисията казва, че ще се намери е, решение, но все още такова не е намерено. Тази забрана може да охвани и други области. Не защото властите вземат подобно решение, а защото вносителите считат, че внасяйки продукти, които не са свързани с свинското месо, биха могли да привнесат по този начин на вируса. Беше взето решение да се премахнат загражденията, въпреки че нашето правителство инвестира огромни суми за тяхното създаване, но няма как да бъдат защитени по друг начин заразените зони. Ако не бяха тези огради, може би Белгия и Франция щяха също да бъдат заразени, заразени чрез диви прасета от наша територия. Всички държави, които са засегнати от африканската чума по свинете, трябва да поемат огромна финансова тежест. До 75% от мерките получават компенсация, но не всички мерки са покрити. Ловците също търпят загуби и техните загуби не са компенсирани. Също вземането на проби не се компенсира. Затова аз предлагам да се вземем сериозно с работа, следвайки постигнатото съгласие между комисията и засегнатите страни, постигнато във Вилнюс. Проблемите в противен случай ще нараснат, а няма да намалеят. Затова аз апелирам към Европейската комисия да се заемат сериозно с работа ако нямат нужните вакцини, можем да разработим някакви други мерки, тъй като през следното година и половина проблемите само се разрастват. Господин Агню има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на Европейската комисия за този добър брифин за заболяването е африканска чума по свинете. Казахте, че няма вакцина, така че проблема е сериозен. Искам да благодаря на колегата от Литва, който има личен опит с това заболяване. Това показва един сценарий, който може да се случи. Той спомена, че а, когато е бил закрита голямата ферма близо до него, а, не са били подновени. В а, моята страна, когато това се случва, хората си търсят работа в друг сред, сектор. Ние можем да превнесем тази болест и в Обединеното кралство, ако някой е работил във ферма в Польша или в Литва и дойде да работи в Обединеното кралство. Ние не можем да направим нищо, за да спрем подобно нещо. За това аз апелирам държавите членки, които са засегнати, че ако се преместят в друга ферма, това може да създаде проблеми с биосигурността. И за това е в техен интерес също те да изчистят това заболяване, тъй като и ако започнат тази дейност на друго място, то може да се разпространи там туристите, които отиват в тези а, красиви гори в източна Европа, които са засегнати, може също неволно да а, принесат заболяването, така че сме изправени пред сериозен проблем. И аз изразявам а, моето съчувствие към а, а, колегата, който говори преди мен, тъй като проблемът а, действително е много сериозен. Благодаря ви. От въпроса става ясно, че ще има економически последици, тъй като това заболяване се разпространява и поставя под заплаха всички селски райони. Това може да засегне Холандия, Дания. Сериозен е проблема. Аз не чух нищо да се каже по какъв начин заболяването се е пренесло от Мозамбик в Европа. Това е изключително важен въпрос. Сигурно диво прасе не е взело ам, кораб, за да пристигне в Европа. Трябва да сме много предпазливи по отношение на храните, които се внасят от държави, в които не сме наясно дали има някакво заболяване. Има държави, където ветеринарните служби не са на висота и ние трябва да имаме всичко това предвид. Когато а, се пътува между Мозамбик, между а, Европа, трябва да има по-строг контрол, както и по отношение на другите страни. ние трябва да предприемем всички мерки, за да защитим селското стопанство от разпространението на това заболяване. Няма, казахте, възстановяване на стадата. Има ли данни, които да ни потвърдят, че ние вървим в вярната посока. Това е много продължителен, много бавен, много скъпоструващ процес. Имам предвид Португалия. Ние сме последната държава, където беше унищожена африканската чума по свинете и аз участвах лично в последните усилия на кампанията и мога да ви кажа, че ни отне много време. Относно вакцинирането трябва да имаме предвид следното. Признаването, че има широко разпространение на заболяването, всичко това показва, че е необходимо да се намери вакцина. Ние се справихме с класическата чума по свинете. Беше направено чрез вакцини. Това беше направено и по отношение на шапа, така че има начини. Унищожаването е, е един от методите, но това, което трябва да е наша цел, е да бъде изкоренено заболяването, не толкова да се премине към всеобщо вакциниране. би било огромна а, а, грешка, ако не бъде изкоренено това заболяване чрез използване на наличните методи. Аз имам няколко въпроса. Първо, да се установи дали са приложени всички мерки, за да се гарантира, че нито един грам месо няма да дойде от страни, които са засегнати от заболяването в Европейския съюз. Какви са пречките? Как можем да се защитим? Дали е приложен метод на почистване? Създадени са основ, условия всеки обект или субект, който идва от засегната ферма, да бъде е, подложен на пълно дезинфекциране. Например, не можете да тръгнете с бутушите, с които сте били в е, фермата, трябва да се почистят е, също гумите на автомобилите и прочие. Семейните ферми имат по-малко средства, но е важно за тях да има намеса от страна на властите, за да не се допусне заразено месо да стигне до хранителната верига. Благодаря. Имаме още 6, шестима колеги, които искат да се изкажат. Моля ви, ограничете се в минута, минута и половина. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря за обясненията. Вижда се, че тази болест застрашава не само директно засегнатите, но и целия Европейски съюз. Всъщност, африканската чума по свинете идва от Русия. Това е иронично, това е странно. И а сега Русия бойкотира вноса на свинско от Европейския съюз. Имам в този контекст два въпроса. Европейската комисия прави ли достатъчно за изкореняване на болестта? Вече година и половина траят усилията. Това е доста дълго време. И как изглежда ситуацията в, с науката, с ваксините? Подкрепите ли изследванията в тази област? следващият колега. Аз имам няколко въпроса към комисията. Вие показахте, че проблемът е започнал през 2007 година в Грузия. А сега пишем годината 2015 и има европейски страни, които са сериозно потърпевши от ситуацията. 8 години тази болест не само не е, е не е заличена, а напротив, тя се разраства. Е, моята страна Полша също пострада. Сега по отношение на трите зони и задълженията и изискванията за фермерите, за свиневъдите. По тези въпроси имам по тези точки има въпрос. Това означава по-високи разходи за фермерите. Всички тези изисквания вдигат разходите. И така <clears throat> свиневъдството се оказва нерентабилно. Освен това, голяма част от тези ферми в Польша са предприятия с чуждестранен капитал. И те казват, че няма да месопреработвателните предприятия в Польша няма да преработват месо, което идва по принцип от Полша. Това означава, че цената на свинското в Полша пада, което означава економически затруднения за фермерите. Господин Дантон. Благодаря, господин председател. Да, наистина, въпросът в крайна сметка показва, че питомните и дивите животни могат да си предават болестите. Това не е единствения случай, има и други такива, така че комисията може би няма да е лошо да ни представи за действията, които предприема принципно в тази област. Генерална дирекция Санко би могла да се информира също така от действията, предприяти от Генерална дирекция ЕНВИ в областта на директивата Хабитет. Някои от видовете, които са защитени, могат да са причината единствено именно за това смесено смесено заразяване между диви и питомни животни. Имам предвид, например, бруцелозата по говедата, която се пренася между Франция и Италия. Или пък друг случай, друг случай, който е свързан с пренос на заболяване в Малта по животните и което ветеринарите смятате, че се дължи на безконтролно пренасяне на екскременти от диви животни в селски стопанства, където има питомни такива. Благодаря. Нещо искам аз сега да кажа, казва следващият оратор, а, а именно има нелегален внос на глигани от източна Европа в Франция, за да бъдат заселвани в ловните стопанства и след това отстрелвани от ловци във Франция. Няма вече контрол по границите никога не го е имало за животните и това няма как да се разреши. Просто ви го разказвам като куриоз. Благодаря. Dziękuję bardzo, <clears throat> panie przewodniczący. Nawiążę. Господин Вачеховски, благодаря. Аз искам да задам въпрос за реакцията в Европейския съюз. Има ли единен пазар или няма? Непрекъснато чуваме, че производителите трябва да се борят с негативни явления в Европейския съюз. Но ние имаме единния пазар и когато сме изправени пред е, определени рискове, е, като африканската чума по свинете, тогава говорим само за отделни страни. И ако имаме все пак един единен пазар и ако Полша е засегната, то това значи, че а, болестта ще се разпространи и в Португалия, защото имаме единен пазар. Целият Европейски съюз трябва да реагира. Фермерите в Полша бяха оставени сами на себе си. Те трябваше сами да се справят. Имаше няколко милиона евро първоначално, но нямаше адекватна помощ, нямаше подкрепа, нямаше подкрепа и от комисията, когато Русия наложи абсурдния внос на свинско месо, въпреки че е, болестта дойде от Русия, а не от Европейския съюз. Нямаше и тогава реакция на комисията. И така обобщавам. Това е проблем, който засяга цяла Европа. Болестта ще се разпространи и болестта нанесе огромни щети в Полша. Стотици хиляди тонове свинско месо имахме излишък, сега имаме дефицит. Страната не, под, не, не бива подкрепяне. Имаме нужда от помощ и искам да кажа на господин Агню, който се притеснява от полските туристи в Великобритания. Но тези туристи не са непременно свиневъди. Господин Агню каза, че е, има полски свиневъди, които търсят работа в Британия. Да, казва господин Агню, това точно казах. Говорих за британски туристи, които отиват в горите в Польша и Литва и може да пренесат вируса. А, и говорих за полски свиневъди, които търсят работа в а, Великобритания. Благодаря. А, последният оратор е господин Хаусли anfangen, neue Zäune in Europa zu errichten, um die, die Да, това е голям проблем. Е, няма смисъл да издиваме всички глигани в Европа. Това не е много убедително, но и мерките на комисията също не са много убедителни. Е, не съм убеден, защото е, какво се оказва? Глиганите развиват имунна реакция. Ние чухме от комисията, че те умират, но ако те стават имунни, а, това е вече потиква дискусията в съвсем друга посока. А, и аз не разбирам още нещо. Защо няма вакцини? не мога да приема, че технически е невъзможно да се развие вакцина. Може би пазарът за тази вакцина не е интересен. Въпросът е как да подкрепим изследванията в тази област. Регионите трябва да получат съответната помощ. Не може да допуснем регионите, които са засегнати от ембаргото, допълнително да пострадат и от тази болест. Явно е, че има нужда от повече помощ за тези региони. Благодаря. Аз също имам един въпрос. Как оценява Европейската комисия опасността за заразяване. Е, тук се надхвърлят определени биологични граници. Господин фон Ван Кутен е представител на генерална дирекция Санко. Имате думата. Благодаря. Благодаря. Въпросите бяха свързани с почти цялата ми презентация. Започвам от началото, значи. Обяснихме происхода. То, болестта започва в Грузия, но наистина е, както показва името и породена в Мозамбик и не е разрушена така, както би трябвало да бъде унищожена. Има все още е, случаи на пренос или по сам, чрез самолет потръп или кораб, пренесена по един или е, друг начин, чрез носене на живи е, животни или месо, даже затягане на мерките, като, например, не ви, да не ви се разрешава да внесете на европейска територия сандвич с е, месо или сандвич с колбаси, защото произхождат от някоя страна с неконтролирани местни продукти. Това е, е една възможност, но винаги ще има пролуки. Огромна епидемия, разразила се преди години, 2008 година, именно отново бе е, причинена от нелегален, така да се каже, е, внос в Нюкасъл на продукт промъкнал се през гранични и биологични контроли. И в този смисъл искам да посоча, че свинското месо може да се внася в Европейския съюз само от 8 държави. Това са нашите условия, но нелегалният внос ще продължи да съществува. Браконьерството си е браконьерство и винаги ще бъде. Дивите животни на свой ред също са причинители и преносители на болестта. Грипни епидемии са се разразявали. Имаме пример от близкото минало пак в Обединеното кралство и в масовият погром нанесен на птицевътството там. Има случаи на изкоренени заболявания по животните благодарение на строг ветеринарно-фармакологичен контрол. Това е вярно също и това е добрата новина. Латвийски, литовският случай наистина не се знае точно на какво е, се дължи случаят на, фирмата, на фермата, която е трябвало да бъде унищожена. Не знаем точно на какво се е дължало това, тъй като контролът е наистина драконовски. Но е вярно, разбира се, и че Вирусът е много лесно преносим от дивата фауна до питомните животни в домашните селски стопанства. Биосигурността на свой ред е абсолютен императив и за хората, които излизат на разходка, на излет в гората, в планината и на връщане в къщи или в личната си ферма, пренасят по галошите си заразен на носители на заразата. Вносът, както посочихме, личният внос, така да се каже, хората, които влизат на територията на Европейския съюз с сандвичи в раницата си, те, са, те всъщност нарушават правилата. Това е нелегално и за това може би трябва чрез просветна кампания да засилим контрола по гранично-пропускателните пунктове и да стане абсолютно невъзможно да се внасят сандвичи в, на европейска територия. Това наистина е страшно заболяване, където биосигурността е ключът към разрешаването. Това, което сме свършили до момента, е факт и трудно можем да направим повече. Повече просветна кампания, повече експертен съвет. Това вече го правим и така всъщност противодействаме на тази болест и на други такива. 15 пъти са повече сега инспекторите, които пращаме по места, много обучителни програми, мероприятия, панаири за просветна кампания са един от другите фактори, с които си служим за преодоляване на заплахата. Европейската орган за безопасност на храните също е привлечен за участие, за да ни помогне да насочим по-добре мерките за борба срещу болестта след лятната вакансия ще направим преглед на зонирането на болестта, което сме прилагали до момента. Очаква се взрив на заболяването през есенният период, тъй като тогава младите диви прасета ще се отделят от стадото, за да създадат собствено такова, така че тогава през есента наистина е подходящия момент да се ревизира зонирането на болестта. Виждаме, че има движение между различно отсветените зони, нещо, което до момента бе замразе, замра, забранено но наблюдаваме в момента придвижване на стоки и продукти между червените и розови региони. Руското ембарго, забраната на вноса на месо, наистина дойде като гръм от ясно небе. Не сме реагирали за момента на това, но това за първи път се случва в историята на Европейският съюз ще заведем за първи път е, от европейска страна по посока на трета държава дело за това, че не се спазват международно приетите правила е, за опазване на животинското здраве в рамките на Организацията за здравето на животните. Най-засегнатите територии са Полша, както разбрахме, а освен това е наложена забрана за внос на свинско месо от по цялата полска територия в много трети държави. Не знам дали сте в течение на посещението на полският министр в Япония преди няколко седмици, където той бе на официално посещение, за да внесе яснота върху случая. Има други големи трети страни обаче, които ни вярват и това трябва да се подчертае. Е, Австралия, Канада, Нова Зеландия, Средните щати, това са трети за нас държави, които ни вярват, вярват на нашите ветеринарно-санитарни контролни мерки и не налагат забрана за вноса. Бих искал да подчертая, че ограниченията, които сме наложили в тези три вида региона червени, розови и сини, включват забрана на износ на свинско месо към трети държави. Именно за това всъщност тези трети държави, които изредих, са склонни да проявят доверие към нашите ветеринарно контролни механизми. Ваксината. Това в заключение има изследователска дейност, поне в протечение на продължение на последните 30-40 години. 11 милиона евро са посветени на това изследване в рамките на седмата рамкова програма, но се оказва, че не могат да бъдат изолирани антигени, които да се използват за създаване на антитела, което е основният принцип на действие на ваксините. И както ви казах, в близко бъдеще поне научните работници не могат да гарантират изнамиране на такава вакцина. Разбира се, продължават да работят. И накрая продължаваме с финансовите с финансовата помощ за най-засегнатите държави членки през последните три години и изхарчихме 18 милиона евро за финансиране на компенсаторни мерки. Искам също така да подчертая случая с дивите прасета, контрола върху тяхното движение и този вид дейности са също, подлежат също на подпомагане, финансово такова. Благодаря. Наша дискусия, бо ходи от, то, Благодаря. Дискусията беше важна. Ние искаме да поддържаме съответната сигурност и безопасност. Важно е как сме подготвени да реагираме на рисковете, защото тези рискове може да се, пред, да се разпространят и тогава ще пострадат ще трябва да се унищожат не само хиляди животни, а може би стотици хиляди. Трябва да сме наясно пред какво сме изправени. Трябва да организираме информационна кампания, може би, за да информираме обществеността, защото е, болестта се разпространява бързо и информация е нужна. Сега за разходите на фермерите и покриването на загубите. Това е важен въпрос. Ние благодаря на комисията. Благодаря ви, колеги, за дискусията. Може да приключим тази част от дневния реч. Ще направим кратка почивка, след което ще продължим с заседанието на координаторите. Искам да ви напомня, да вземете вашите карти за гласувания, защото в 3 часа ще имаме гласуване. Моля координаторите да останат.